кредити на финансовия пазар. Естествено, че там много често и твърде много се спекулира, но ние желаем е, не с спекулации, а с едни е, добре уредени механизми и инструменти да подпомогнем малките и средните предприятия. Благодаря ви. Много-много е, съм е, щастлив и горд е, с всичко това, което бе казано по време на този дебат. Имам предвид най-вече и случващото се в моята страна, в Испания, но и в много други страни, които се намират в подобна твърде тежка ситуация в момента. И така, надяваме се, че иновативните финансови инструменти ще помогнат на всички, които в момента се нуждаят от допълнителни инструменти. А сега преминаваме към стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Господин Шефкович вече е тук. Давам му думата. Той по-малко от един. Now it works. I started by, the statement that Danube strategy is very important for... Дунавската стратегия е много важна за Европейския съюз, защото в нея участват 14 страни членки и 6 други страни. А, това, там живеят повече от 1 милион а, души. И за, за, ние напоследък се убедихме колко взаимозависимо са всички тези, различни са тези страни и колко много може да се постигне чрез подобрено сътрудничество и координиране. Може да се повиши конкурентоспособността, ако работим заедно, особено в областта на пазарната политика, подкрепата за малките и средни предприятия, образованието е, и сигурността. И накрая всички знаете, че Дунавския регион беше центъра на последните два кръга от разширяването на Европейския съюз и сега потенциалът на страните от Западните Балкани трябва да бъде използван максимално. Стратегията беше представена от комисията през април 2011. А тя се състои от четири стълба. Свързването на региона, защита на околната среда, просперитет на региона и укрепването му. Докъде сме стигнали от как беше обявена стратегията преди повече от една година. Комисията в момента подготвя първия си доклад, който ще бъде оповестен в началото на едната година. Но аз ще ви запозная накратко с неговите основни насоки. Както знаете, комисарят Хант посети региона много ясно е, че напълно ясно е, че е, тази стратегия е породила нова динамика в сътрудничество на различни равнища, на политическо е, равнище, между бизнеса, между учените в тези страни. За първи път виждаме тези страни да търсят общи решения на общите си проблеми и как тази стратегия много бързо се превръща в платформа за дългосрочно сътрудничество. За бъдещето ще бъде особено важна начина по който се координират политиката на Европейския съюз и политиката на страните от региона. Министри на транспорта приеха декларация за поддържане на водния път по река Дунав, което е много добър пример за сътрудничество в тази област. Ние, Европейския съюз, даваме нови възможности за обновяване на Дунавските флоти, за фонда, с който ще помогнем научно-следователската и развойна дейност в този район. В момента създаваме база данни е, за Дунавския регион, за да улесним взимането на решения. Предоставяме екологични данни на правителствата. Полицейското сътрудничество също е един приоритет на региона и още нещо, което не трябва да се забравя. Това е как да помагаме на, на туризма, така че да, туризма в Дуневския регион да стане запазена марка, така да се каже. А, а, трябва да се спомене мостът между Виден и Калафат, между България и Румъния. Това е вторият това е а, а, вторият, а, а, второто, а, вторият мост на Дунава за няколко стотин километра, който бе открит вчера. А, и а, има редица проекти е, за Дунавския регион, които чакат подкрепа и чието финансиране трябва да бъде уредено. Въпросът за финансирането, разбира се, има ключово значение. Той играе решаваща роля за успехът на тези проекти в бъдеще. Успехът на политиката на комисията е свързан с вписването на елементите от макрорегиона в нашите бъдещи стратегии на Европейския съюз, за да може да решим как точно трябва да се насочи финансирането за най-важните проекти в Дунавския регион. Искам също така да ви напомня, че е, съветът и Европейският е, парламент е, поискаха до средата на 2013 година да оценим доколко ефективни са и как се изпълняват нашите стратегии. Да видим доколко ефективно е това понятие. Ние благодарим на Европейския парламент за неговата работа и подкрепа, за техническата помощ, за Дунавската стратегия. Високо ценим тази помощ. Тя е високо оценена не само от комисията, но и всички от тези, които се ползват от нея. Благодаря господин комисар Шевкович, заместник председател на комисията. Сега ще давам думата поред на представителите на политическите групи в Европейския парламент. Йосеф Матула ще говори от името на Европейската народна партия. Благодаря, господин председател, господин комисар. Развитието на кризата потвърди, че взаимно свързаните пазари са много по-резистентни, много по-лесно се приспособяват към трудностите, отколкото изолираните. Тоест, интегрираната Европа ще бъде по-силна Европа. Отговорът ни е ясен. Нужна ни е повече Европа. Миналата седмица в Букуреш господин Бароза каза, че, е достатъчно, че имаме напредък, но не достатъчен. Необходимо е по-нататъчна работа за подкрепа на инициативата Better Spending. Несъмнено стратегията за Дунавския регион е извънредно важна. Тя трябва да бъде а, платформа за всички райони, прилежащи към а, реката. Необходимо е а, да а, се разработва интегрирана политика за региона на, региона на Дунава е, и управлението да се усъвършенства на всички нива. Дунава е не само много важен търговски път, но той също отваря а, достъпа на тези страни до а, на всички, по, всички посоки, на изток и на запад. Необходимо е да се обърне внимание и на транспорта, включително и на сухопътния транспорт север-юг. Но необходимо е да се обърне внимание на социокултурните аспекти. Необходимо е, както се каза, да се създаде марка Дунав. Но, разбира се, съществуват и доста трудности. А, а, стана дума вече за завършеният мост между Виден и Калафат. И беше посочено от комисарката, че в един такъв голям, в едно такова голямо разстояние са необходими повече мостове, отколкото има в момента. И аз искам да ви задам следния въпрос. Позицията на комисията относно Дунската стратегия е ясна няма, няма нужда от нови закони, няма да има допълнителни фондове, но мислите ли, че някои от, има пунктове в вашата, вашето становище, които могат да бъдат оценени наново? Също така искам да попитам, мисли ли комисията, че може пряко да се намесва там, където има а, блокиране на а, дейността, включително и трансграничните проекти. Благодаря, господин Матула. Сега за една минута давам думата на колегата Табаджи. Благодаря, господин председателю. Мисля, че трябва да приветстваме изказването на комисаря Шефчович по Дунавската стратегия. Унгарското председателство се занима с Дунавската стратегия и една от, едно от основните ни постижения беше приветствано от всички. Необходимо ни е сътрудничество и много се радвам, че най-сетне имаме такава истинска Дунавска стратегия за сътрудничество в областта на транспорта, корабоплаването, туризма и други. Освен това, много важно е да гарантираме корабоплаването за Австрия, Румъния, Словакия и всички страни по река Дунав трябва пълноценно и Целесообразно да използват възможностите за предоставяне на средства по линия на ОСП, по линия на фондовете за развитие на селските райони и други. Благодаря. Пропуснах да кажа, че господин Табайди говори от името на групата на социалистите. Сега за две минути давам думата на колегата Михаил Тойрер от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Шефкович, който винаги е подкрепил Дунавската стратегия. Аз съм заместник-председател на Комитета за река Дунав и много се радвам, че днес в дневния ред е включена тази тема. Мостът между Видин и Калафат е проект, който съществува отдавна, но бавно напредва. Кметовете от България информират, че седем министерства в София би трябвало да се произнесат по разрешаването, да кажем, на дадена отсечка в рамките на проекта. Очевидно, река Дунав все още не е в е, центъра на вниманието, а би трябвало да бъде в центъра на вниманието и на националните, и на европейските органи. Така че е, през следващия период е, да се създаде една самостоятелна бюджетна линия за река Дунав, за да се укрепи административния капацитет, за да могат да се привлекат малки и средни предприятия, които да работят там в района на река Дунав. Е, необходими са ни граждански инициативи, които да подкрепят проекта. Изпратил съм писмо до федералния канцлер госпожа Меркел и до комисаря Левандовски за създаването на е, една мрежа е, младите хора от поречието на река Дунав Младите хора вече са установили контакт помежду си и имат редица ценни идеи, но е, им е необходимо финансиране, необходима им е помощ. Госпожи и господа, надявам се, че ние тук в Европейския парламент ще поемем водещата роля и е, ще можем заедно с всички държави по поречието на река Дунав много по-бързо да напредваме. За две минути госпожа Лох Пилер от името на Зелените. Благодаря, господин председател, господин комисар Шефкович, уважаеми госпожи и господа. Поздравявам становището на комисията за състоянието на Дунавската стратегия – за нас, депутатите, не винаги е много лесно да получаваме актуална информация. Още по-трудно е за е, представителите на гражданското общество. Гражданското общество би трябвало да участва съвсем активно в е, формирането на Дунавската стратегия. Но как би могло да стане това, след като гражданското общество не получава информация или получава с закъснение и недостатъчна информация? Затова това апелирам към всички е, пряко засегнати страни, както и към Европейската комисия, да предоставят на гражданското общество съответната съществена информация. Е, заедно с колеги от е, групата на зелените през юли 2011 година зададохме редица въпроси във връзка с корабоплаването по река Дунав. И то най-вече между Штраубинг и Фисхофен в Бавария, където има една много ценна природна защитена територия, където има е, вековни гори, където има много ценни видове е, флора и фауна. Но именно поради корабоплаването и за целите на корабоплаването, части от тази защитена територия бяха на практика унищожени, застрашени бяха видовете. Е, какъв е отговора, който получихме никакъв. На практика той се забави и накрая не получихме почти никакъв отговор. А въпросът, аз го повтарям, е как е, може да се гарантира една експертна оценка за въздействието, за оценка на въздействието е, върху е, околната среда и най-вече върху тази ценна природа в защитената територия в резултат на строителните мерки за корабоплаването. Благодаря на госпожа Лох Билер. А сега от името на Обединената левица господин Ангоракис. Благодаря, господин председател. Дейността в, в района на Дунава е, няма нищо общо с нуждата на хората. Инфраструктурни проекти, жилища, е, култура, е, туризъм и така нататък. Тази стратегия няма а, връзка с нуждите на хората. Това е задълбочаване на дивния капиталистически пазар за повече безработица а, и повече ограничения. А, големите а, енергетични корпорации взимат а, ресурсите на района, за да изпълняват плана свързването на Европа. По този начин бизнесът и глобалният пазар, световният пазар, ще бъдат печелившите от изпълнението на тази стратегия. Това ще доведе до още по-големи неравенства, пък работниците ще трябва да правят жертви, за да подкрепят растеж в полза на мълцина. Благодаря. И за да приключиме с изказванията от политическите групи, господин Стадлер, от е, независимите. Благодаря, господин председател. Господин комисар, първо ще е, посоча, че всъщност румънска и австрийска бе инициативата за съставането на Дунавската стратегия. А няма да се спирам на е, грешки от миналото, господин комисар. Е, очевидно в момента е, проблеми създава инфраструктурата шосейната а, инфраструктура най-вече и а, единствената перспектива за Дунавската стратегия е Европа 2020, която е изключително важна за страните около река Дунав. И би трябвало да се възползваме и от програмата за свързване на Европа, Connecting Europe. Ето тази програма именно ни дава възможност да направим съответните връзки между е, сухопътния транспорт, водния транспорт, въздушния транспорт, би трябвало да се погрижим да се е, гарантира съответното финансиране, така че да можем да предоставим тези средства на държавите по поречието на река Дунав. Благодаря, колега. А сега преминаваме към а, е, ораторите от а, е, политически групи. Госпожа Мария Габриел, две минути. До този момент е, е, тя бе известна сред нас като госпожа Неделчева. Но какво да кажа? Поздравявам ви за новото име и за това, че като е, булка сигурно сте много щастлива. Вчера най-после бе завършен мостът Видин Калафат. Премьерът Борисов, премьерът Понта и комисар Хан дадоха пример за какво е необходима Дунавската стратегия защото тя отключва потенциал и това е шанс за по висок стандарт на живот за гражданите на европа. след старта обаче на дневен ред ние трябва да си поставим въпроси за равносметка на свършеното анализираме предизвикателствата и стъпваме на солидна основа за бъдещи действия най напред бих искала още веднъж да напомня че в стратегията са вперени очите на милиони граждани от крайдунавските държави. с тях се срещам и в моята страна българия всеки месец където в момента провеждаме кръгли маси с министерството на регионалното развитие за възможностите да градим регионите в европа чрез реализирането на стратегията. и в тези срещи пред очите ни изникват очакванията на хората пътища и речни пристанища чисти въздух почви и води културно исторически и туристически обекти образователни и младежки центрове работещи малки и средни предприятия. какво още ни трябва? най напред политическа воля за да изведем до успешен край дунавската стратегия имайте кураж господин комисар европейският парламент ще ви подкрепи. на второ място общи действия координирани и с ясно поставени срокове цели и отговорности. и трето конкретни проекти отговарящи за решаването на общите ни проблеми и опростени процедури. два важни момента за мен. искам да обърна специално внимание на участието на младите в дунавската стратегия. това са носителите на бъдещето това са носителите на креативността и иновативността те могат да дадат допълнителен шанс на дунавската стратегия да изпълни своите цели. втората ми точка трябват ни стратегически инвестиции тук гласуваме многогодишна финансова рамка за периода. две хиляди и четиринадесет две хиляди и господин комисар на какъв ресурс можем да разчитаме? и накрая смятам че само с адекватни ресурси много ясни координирани действия и точни приоритети и стратегически инвестиции можем да превърнем стратегията на трите нета в стратегия на трите да да на по добро използване на средствата да на по добра координация между отделните институции и да на новите идеи реализирани в конкретни проекти правещи живота на хората по поречието на дунав по добър. благодаря ви. Благодаря, Мария. А сега за една минута а, а, давам думата на госпожа Данчила. Благодаря, господин председател. Факта, е, че много от страните по поречето на Дунав са членки на Европейския съюз, помага на сътрудничеството в района. Трябва да разработиме нови инструменти, е, за да изпълняваме Дунавската стратегия, е, за да имаме максимален обмен, максимално запознаване с добрите практики, местни и регионални, за да може да постигнем целите на стратегията. Непрекъснатият обмен, научната оценка на постигнатото и истинската политическа воля могат да ни помогнат да управляваме различните трансгранични проекти и инициативи в района на басейна на ръка Дунав. Само по този начин може да постигнем целите на стратегията. Необходимо е, разбира се, и адекватно финансиране. Благодаря скъп колежки. А сега госпожа Еглер за минута и половина. Господин председател, господин комисар, нашата стратегия за реката Нъв е изключително важен проект. Защото по този начин, е, чрез този проект, ние реагирахме на инициативата на гражданите – Гражданите е, са особено активни в създаването на Дунавската стратегия и в нейното прилагане. И може би затова тя е толкова успешна. Европейският парламент също бе един от двигателите на тази стратегия. Абсолютно важно е да е, подкрепяме е, всичко това, което става по волята на народа. Дунавската стратегия в никакъв случай не бива да остава някъде заключена в чекмечетата. Не, тя трябва да бъде е, изпълнена с живот и в бъдеще. Изключително важно е да преследваме целите на стратегията благоденствие по поречието на река Дунав, създаване на големи инфраструктурни мрежи, устойчиво развитие, което ще бъде в основата на устойчивото бъдеще на районите около река Дунав. Образованието, сътрудничеството по технически, економически и социални проекти. Ще бъде от полза за всички живеещи по поречието на река Дунав. Би трябвало да дадем по-голям достъп на младите хора от е, регионите около река Дунав е, до различни проекти и програми за образование, за е, бакалавърски степени, за магистърско обучение. Всичко това е доброто бъдеще на Европейския съюз, а Дунавската стратегия е част от това бъдеще. За една минута давам е, думата на господин е, Ертук. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Европейските решения е, са изключително важни за европейските реки. И като че ли общия европейски подход никъде не става толкова ясен, колкото при европейските реки. Спомняте си бедствието, което е, се случи в унгарската отсечка на реката преди две години. Това бе катастрофално за всички живеещи по поречието на река Дунав. И тогава именно европейския, подход помогна за преодоляването на бедствието на всяка цена трябва да продължим по този начин. Трябва да спазваме и целите във връзка с а, а, емисиите от парникови газове, от СО2. Не бива да загърбваме в условията на криза нашите екологични цели. И за да можем наистина между Штраубин и Бесофен да създадем онази необходимост, защитена и екологична среда, която е необходима за е, ценната флора и фауна в е, този район. Би трябвало да убедим е, и ресорните баварски министерства и тези на федерално равнище, че са необходими допълнителни инвестиции и че тези допълнителни средства в никакъв случай не са пропиляни средства, защото 5 милиона, които се отпускат по линия на Европейския съюз, няма да са достатъчни. Благодаря. Благодаря, колега. И така, по този начин изчерпахме списъка на предварително заявилите желания за изказване. Господин Ертук. Синя карта. Господин Ертук, казахте, че е хубаво да се създаде и в рамките на корабоплаването, на речното корабоплаване, по-добри връзки и говорите също времено най-вече за спазване на екологичните стандарти. Как свързвате нещата, как ги виждате степенувани в рамките на Дунавската стратегия? Благодаря, госпожо Лохпилер, за този въпрос. Действително, в рамките на Дунавската стратегия човек би могъл да откри известно противоречие. От една страна е, инфраструктура, е, по-добро корабоплаване и от друга страна екологични стандарти, така че да се защити природата. Е, корабите би трябвало всъщност, според мен, да се приспособяват към реката и към околната среда, а не обратното. Само по този начин, е, чрез едно екологизиране на корабоплаването, е, ще можем да постигнем нашите високи цели по, е, в различни области. Благодаря ви, колега Ертук. Благодаря за този отговор на въпроса по процедурата синя карта. И така приключваме с изказванията. А и Преминаваме към процедурата. Привлече вниманието на председателя. Колегата Видал Квадрас ще поеме сега председателството. Що се отнася до разпределянето на времето, мисля, че колегата Видас Квадрас, Видал Квадрас е много по-добър от мен и по-подходящ за процедурата на спонтанните изказвания – Река Дунав е дълга река. Тя преминава през много държави членки и затова има и много желаящи да се изкажат в рамките на процедурата привлечи вниманието на председателя. Благодаря ви. Пожелавам ви спорна работа. И така, процедура привлечи вниманието на председателя. Една минута давам думата на първия оратор. Благодаря, е, господин председател. Е, районът е, предига сериозни промени и е изправен пред сериозни предизвикателства. Сега страните в Дунавския регион са по-добре свързани помежду си и с Черноморският бряг. Целта е економическо развитие, по-висока конкурентоспособност, по-добро управление на околната среда. Трябва също така да модернизираме връзките си, да осигурим по-добър достъп до наличните инструменти, по-добра инфраструктура, альтернативни финанс... източници за финансиране. Необходимо е също така да избягваме рисковете, а за това е необходимо по-добро сътрудничество. Дунавския регион е една много голяма част от Европейския съюз и играе голяма роля в, в живота на съюза. Има големи възможности в областта на научните изследвания, в областта на предприемачеството и бизнеса. Нещо, което е важно за целия Европейския съюз. Благодаря, господин Месаруш, казва председателят. А сега господин Согор. Е много ви благодаря. Дунавът се простира от Шварцвал до Черно море през много е, държави членки на Европейския съюз, които или успяха, или им предстои да успеят да постигнат равнищата на доходи и развитие на останалите. Дунавския регион обхваща източната част на Европейския съюз и стратегията за него е част от кохезионната политика – с реализация на особено важни проекти за редица държави. Необходими са ни съдържателни проекти, които да са полезни за страните от Средна Европа. И в тази връзка, може би, трябва да разгледаме отново приоритетите си, за да можем да постигнем резултати, реално подпомагащи повишаването на жизненото равнище в тази част на Европа. Пожелавам голям успех на всички държави членки, които участват е, в проекта. Аз съм убеден, че съвместно могат да намерят най-добрите проекти. Благодаря, господин Согор. Сега госпожа Тикао. При резолюция din 15 февруари... Благодаря, господин председател. С резолюцията от 15 феврари 2011 година парламента пое ангажимент редовно да се консултира и запознава с това докъде е стигнало изпълнението на стратегията и как тя се актуализира. Парламента също така следи всички проекти, които се изпълняват в региона. Бих искал да попитам комисията, кога ще публикуват тази информация. Вие казахте, че ще бъде публикувана до, ще, до година и след това всеки две години ще бъде актуализирана. Искам също така да знам, а, ще се организират ли периодично форуми на Дунавските страни за обсъждане на Дунавската стратегия. Говорим за приоритетни действия, за координиране на действията на страните членки, но не всички страни са изпратили своите проекти за приоритетните действия. Някои от тях са в една или друга степен на изпълнение вече. Страните членки още от сега трябва да включат в секторните си оперативни програми за 2014-2020 година всичко, което е част от Дунавската стратегия. За следващия период ние е, искаме да се включи бюджетен наред за изпълнение на тази, финансиране на тази стратегия. Благодаря, господин председател, господин комисар. Би трябвало да разглеждаме е, Дунавския регион като економическа ос. Нашите инвестиции ще бъдат по-ефективни, ако гледаме на е, Дунавската стратегия като на един общ проект, който да обхваща и промишлеността, и е, стига до туризма, но успеха на стратегията зависи от е, координирането на проектите. Предлагам да действаме по същия начин, както по отношение на е, основните европейски коридори. Е, би трябвало да е, определим един координатор, който да е, управлява нещата, да ги насочва, да координира. По същия начин е, би трябвало да се действа и по отношение на е, е, тръбопроводите, е, през които преминава е, енергията. И също и по отношение на ядрените коридори за пренос на енергия. А един такъв коридор преминава именно през региона на река Дунав. <clears throat> Благодаря, господин председател. Господин комисар, най-напред искам да поздравя Комисията по въпроса на развитието и Европейската комисия за разработването на тази стратегия. Тук се говори за приоритети. Приоритети не само от гледна точка на някои, а приоритети от гледна точка на всички граждани на Европейския съюз. Бих искал да ви призова да продължите с тази инициатива. Както, например, Кантабрия, моя регион, също би бил засегнат от подобни мерки, ако се разработи подобна стратегия. Примерно като мерки като подпомагане на младежката заетост. Благодаря, господин Кортес. А сега за една минута. Господин Лун. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Стратегията за Дунавския регион може да донесе много важни предимства. Има много сериозни предимства и може да донесе много а, големи, голяма полза на региона. А, тя може да помогне за осигуряване на економическото и социално сближаване на страните. Но за да се постигне това, необходимо е сериозно финансиране. Необходимо е да се използват европейските фондове. Те в момента се освояват много слабо. И Европейската комисия трябва да положи допълнителни усилия за по-доброто освояване на европейските фондове от страните. Необходимо е също така да се помисли за собствени приходоисточници. Само по този начин Дунавския регион ще може сериозно да допринесе за развитието на цяла Европа, ще бъде фактор за стабилността и просперитета на цяла Европа. Благодаря. А сега господин Паска. Пашка. Благодаря ви, господин председателю. Господин комисар, Дунавският регион ни предлага благодатни възможности за сътрудничество – и е важен воден път за превоз на стоки от Германия до Черноморието. Водният транспорт е много важен екосъобразен вид транспорт. С необходимите технологични изменения – река Дунав може да придобие още по-голямо значение като е, транспортна връзка. Особено внимание трябва да обърнем на опазването на околната среда. Оценката на въздействието върху околната среда трябва да е неотменна част от всеки проект. Благодаря. Благодаря, господин Пашка. Сега господин Банки за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, като унгарски депутат се радвам много, че темата е включена в дневния ред на сесията. Бих желала да кажа няколко думи е, в полза на Дунавската стратегия. Но това не е достатъчно. Подкрепата не е достатъчно. Необходими са ни е, по-добри резултати в бъдеще. Е, свързването на отделните части на региона в една мрежа е нещо, което ще доведе до по-добри резултати. Река Дунав е част от е, Европа, част от вътрешното корабоплаване в Европа. Река Дунав свързва множество от държавите членки на Европейския съюз помежду им и с други трети държави. И именно това дава възможност за по-нататъчни добри резултати по линия на стратегията. Като унгарски депутат аз бих насърчил по-нататъчното развитие, така че да изпълним с думи стратегията и в тези части, в които тя все още не е, е добре развита. И унгарското правителство призова именно към това преди няколко седмици. Госпожа Каленбах, благодаря ви, господин председател, господин комисар. Имаме основание да се радваме е, на успеха, който е постигнат е, в рамките на Дунавската стратегия 150 милиона европейски граждани са свързани пряко с река Дунав, живеят в нейното поречие, 170 са проектите, които осъществяваме и много са засегнатите общини и региони по линията на по поречието на река Дунав. В Долна Австрия на река Дунав е, е, бе проведена една конференция с, с участието на университетски е, среди, която бе посветена именно на река Дунав. Ние се нуждаем именно от едно по-активно участие на гражданското общество, за да направим по-успешна нашата стратегия за река Дунав. Нуждаем се естествено и от е, по-добро развитие на е, корабоплаването. Става дума за 10% от поречието на река Дунав, но е, тези 10% трябва да отговарят на изискванията за опазване на околната среда. Благодаря, господин председател. Дунавската стратегия винаги е била за мен много важен въпрос. Още от как поставих кандидатурата си е, за европейски депутат беше така. Тази стратегия помага да намерим координирани е, решения на транспортните и економически проблеми на района. Дава ни възможност е, да предвижваме много важни инфраструктурни проекти. Един от тези проекти е мостът Видин Калафат, съвместно финансиран с европейски фондове, който ще бъде написало завършен през 2013 година. Също така е проекта след Георгик, който ще помогне за привличането на повече туристи в района на Дунав. По този начин се помага на сътрудничеството в района. Но има и слабости, особено по отношение на финансирането. Трябва да се осигури специално финансиране за стратегията и нейните проекти. Благодаря, госпожа Басеско. С това приключихме процедурата Catch the Eye, привличане вниманието на председателя. Всички, което, които говориха, включително и испанеца, бяха от страни, които някога бяха управлявани от Хабсбургите. Има, Европа има дълга история и не трябва да я забравяме. Имате думата, господин комисар. Благодаря, господин председателю. Благодаря много за разискванията. Мисля, че трябва да отговоря на четири основни теми управление и финансиране, демократичен контрол, околна среда, младежко участие и ефективност на изпълнението. Но преди всичко това искам да ви благодаря за изказванията. Много е отрадно да се срещнем с такава безусловна подкрепа от страна на парламента, понеже Дунавската стратегия все още може много да предложи на участващите държави. Едва в началото сме на пълноценното освояване на неговия потенциал. На основата на общата ни история, общото минало, общото настояще и да се надяваме общо бъдеще господин Матола, господин а, Табайди и други поставиха въпроса за финансирането и връзката на проектите с опазването на околната среда. На 22-23 ноември можем да постигнем напредък в преговорите по многогодишната финансова рамка. Но това ще е само начална стъпка. Изключително важно е да имаме тясно сътрудничество с държавите членки и регионите, за да можем съвместно да планираме ключовите проекти за изпълнение в рамките на Дунавската стратегия. Особено полезно би било средствата да се отпускат целево за вече действащи е, проекти, да знаем кой е списъка е, приоритетни проекти за Дунавския регион, е, които трябва да бъдат финансирани и изпълнени по линия на структурните фондове и фонда за сближаване през следващия финансов период. Ние в комисията ще се опитаме този подход да бъде отразен в проекто регламент за политиката за сближаване и в общата стратегическа рамка, което ще има своя отзвук и в оперативните програми по-нататък. Така, отговарям на въпроса на господин Матола, как извършваме подготовката си. Сега разработваме проектите на споразуменията за партньорства в рамките на общата стратегическа рамка. Много важно е, че в някои държави членки степента на освояване на средства не е възможно най-добрата и много трябва да направим за по-доброто управление на средствата, защото това ще доведе до допълнителна синергия, евентуално чрез предоставяне на допълнителна техническа помощ на държавите членки, които изпитват трудности с освояването на структурните фондове. Това, убеден съм, е начин а, по който а, можем да вървим напред и да упростим процедурите по новия финансов регламент, за да имаме по-добри резултати в бъдеще. Що се отнася до околната среда и транспорта, разбира се, винаги стои дилемата как а, да балансираме от една страна необходимостта от корабоплаване и от друга страна опазването на околната среда. Независимите експертни оценки винаги са били в основата на подхода на Европейската комисия. Гражданите силно се интересуват как можем едновременно да постигнем а, транспортните и екологичните цели на проектите. Демократичния контрол с участието на националните парламенти, на органите на местното самоуправление и гражданите ще помогне на Европейския съюз да изпълни още по-добре Дунавската стратегия в отделните страни. Някои подчертаха колко важно е да обърнем по-голямо внимание на младеща. И аз съм напълно съгласен с тези изказвания, защото младежите могат най-пълноценно да се възползват. Приоритетна област номер 7 в нашата стратегия е насочена именно към младежите, към привличането на университетите за общи докторантури и общи магистърски програми за да може да се засили мобилността, като е една чудесна възможност в Дунавския регион, младежите да се опознаят по-добре и да имат по-добри възможности за реализация. Беше поставен въпрос за приоритетността на Дунавския воден път като общоевропейски коридор. Мисля, че няма нужда да се аргументирам защо приоритетността се запазва и в следващата многогодишна финансова рамка. И последния кръг въпроси бяха свързани с начина по който ние ще ви информираме и ще докладваме пред вас за изпълнението на Дунавската стратегия. Както казах, в момента работим по оценката на първата година, извършеното през е, този начален период. Искам да ви уверя, че Далеч преди юни до година ще бъде готов е, доклада. Той ще бъде добра основа е, за равносметка и за очертаване на бъдещите ни действия в бъдеще. Мисля, че това ще ни вдъхнови за нови проекти по Дунавската стратегия. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Следващата точка от дневния ред годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман –